региони по света да извлечем полуките от кризата в полза на потребителите и на предприятията. You, Благодаря ви, господин комисар. Приключихме дебата по агенциите за кредитен рейтинг. Сега минаваме към следващата точка от дневния ред. Става дума за доклада Клинц относно ценните, публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност. Давам думата на докладчика, господин председател. Ако говоря малко повече от 4 минути, имайте предвид, че след това ще е, бъде много кратък при заключенията си, така че ще говоря общо 6 минути. Тази директива бе първоначално предложена през 2003 година, като бе предвидено преразглеждането и през 2009 година. Това бе направено. Тази директива за проспектите има за цел създаването на проспекти а, и предлагането им на регулирани пазари на Европейския съюз. Тази директива съдържа технически спецификации и създаване на правна е, сигурност. Бих искал да благодаря на колегите, които работиха с мен по текста, включително докладчиците в Сянка и комисията. Без подобно сътрудничество нямаше да е възможно в рамките на 10 месеца да постигнем такъв положителен резултат. Споразумението, което постигнахме в трилога е следното и то е по 8 точки. Една от целите беше малките и средни предприятия да имат по-бърз достъп до капитал. Знаете, че в Съединените щати голяма част от малки и средни предприятия и предприятия въобще се финансират от пазарите, докато в Европа малките и средни предприятия заемат от банките. Така че трябва по някакъв начин да използваме по-добре пазара. За това праговете за е, изключения бяха вдигнати от 2,5 милиона на 5 милиона. Е, целта беше не малкият частен инвеститор да не да, да има, за него да има повече гаранции и и за това прага беше вдигнат от 50 000 на 100 000. Третия въпрос беше е, следния. Как е, е, могат да участват работещите в капитала, т.е. как могат да им се раздадат акции от предприятието е, без да, е, без да е необходимо да се е, публикува проспекта и е, гаранции. Тоест, трябваше да се упростат е, процедурите за предоставяне акции на работещите в предприятието, като се премахнаха е, ненужните разпоредби, но също, същевременно е, да бъде създаден документ, защото работещите в дадено предприятие да бъдат непрекъснато в течение на цената на техните акции на борсата. четвъртият принцип и по който се споразумяхме е така нареченото резюме или син, е, синтезиран или а, документ на синтеза на проспектите. Знаете, че един проспект съдържа много сто, сто, сто, стотици страници Резюмето също съдържа около 50 или 60 страници, така че целта беше да се създаде един информационен документ с ключовите информации. Информ... Информацията, комисията не бе помислила, не бе пред... направила подобно предложение, така че ние се споразумяхме да съществува резюме, да се изработва резюме, но същевременно времено ключовите информации да залегнат в информационен документ е, по ниво 2. Тоест, е, в, е, в този, синтезиран, този синтезиран документ ще съдържа не повече от 20 до 30 страници и ще бъде много по-достъпен за дребните акционери. Сега е въпроса за отговорността. Е, е, господин председателя каза, разполагате с 4 минути сега и 2 минути накрая, но имам много какво да кажа. Когато се емитира проспект, кой ще бъде отговорен за неговото съдържание, ако примерно се прибегне до. Е, прекупвачи или е, други е, брокери. Предвижда се също така новия регламент, новата директива да бъде преразгледана след 5 години и още нещо, което е важно първия, това е първия документ, който включва разпоредбите от Лисабонския договор. Благодарение на председателката на Комисията по економически въпроси разполагаме с три е, месеца за реакция и възможност за продължение на три месеца. Ако не можем да го, ако не можем да го да го направим. и Ще се опитаме да е, се споразумеем в най-близко срок. Благодаря. Благодаря. Когато на 13 януари имах честа да бъда изслушан от вас, преди да бъда назначен за комисар, аз се ангажирах да защищавам инвеститорите, да намаля административните тежести върху предприятията и по-специално върху малките и средни предприятия, които съставляват 85% от економическата основа на нашите страни. Именно за тази цел е, е, предложих да се преразгледа, да се внесат изменения към директивата за проспекта, която да поясни правилата за издаване, за имитиране на ценни книжа и която да улесни достъпа до капиталовите пазари и вътрешния капиталов пазар ние в, работихме в тясно сътрудничество по подобряването на директивата, предложено от парламента. Комисията успя да преговаря и с съвета. Искам да благодаря на Волф Клин за доклада и на съответната комисия за конструктивната работа. Много се радваме от постигнатите компромиси, които спазват духа на първоначалното предложение. Директивата от 2003 за проспект имаше две предимства създаването на хармонизирани изисквания за публикуване на проспект при имитиране на ценни книжа – така, което означава, че един път при, одобрен от една държавна държава членка, проспекта въжи във всички държави членки, но сега трябваше да бъде засилена правната яснота на а, съдържанието на проспекти, да се намали административната тежест и благодарение на вашите усилия ще има задължителна, облечена задължителна декларация при имитиране на ценни книжа при малките емитенти, малките дружества и пояснени са случаите, в които дружествата са освободени от задължението да публикуват а, проспекти, когато става въпрос за инвеститори на дребно, с ограничен персонал и а, някои правила а, ще бъдат отменени по отношение на техните задължения. Смятам, че сега инструмента е доста балансиран и ще а, отговаря на а, интересите на емитентите и на предлагащите страни на капиталовия пазар, малки и средни или големи предприятия а всъщност ние успяваме по този начин да упростим изискванията, да намалим бюрократичните тежести и да стимулираме инвеститорите. Благодаря отново на докладчика и на вас всички за това, този динамичен компромис, който е в интерес на всички малки и средни предприятия на европейска територия. Благодаря, господин комисар. Господин Болдо трябваше да бъде следващия оратор, но не го виждам в залата, така че давам думата веднага на господин Фейо. Господин председателю, бих искал да започна като поздравя работата на економическата комисия – много добри предложения бяха направени от е, парламентаристите и освен това искам да поздравя колегата Клинц, който успя да постигне добър резултат, обобщавайки ги. Когато говорим за проспекта, очевидно говорим за публичност, оповестяването, публикуването, всичко това е много добре, защото по този начин има по-добър по достъп до инвестициите. Понякога имаше конфликт, когато ставаше въпрос за защита на потребителите от една страна и потребността от защита на инвеститорите, но е много важно да има баланс между тези две страни. Понякога позициите не бяха идентични, но най-важното поне сега е, когато правим този преглед, да направим специално внимание да отделим на малките и средните предприятия и да уважаваме инвеститорите на дребно, дребните, защото по този начин наистина ще можем да гарантираме по-голямата сигурност и простота в процедурите. А това ще доведе и до намаляване на разходите от страна на дружествата което, което представлява голям финансов и администрат, голямо административно и финансово тегло. За това бе възможно в крайна сметка да се постигне баланс между тези две страни и искам да подчертая този положителен факт. Ние поставихме добра основа за работата ни в тази област. Благодаря господин Фей от НП беше с това, а сега социал-демократите, госпожа Стивър има думата. Е, you, Благодаря. Благодаря и на докладчика и на всички докладчици в сянка за сътрудничеството. Мисля, че постигнатия компромис е прият от нашата група и по този начин наистина вярваме, че ще можем да защитим малките и средните инвеститори. Ако разгледаме самото обобщение, ключовата информация, вече говорих до господин е, Клин за това, мисля, че сме постигнали яснота, свързана с гражданската отговорност по отношение на проспекта а именно уточняването на периода, когато е изисква допълнителна информация за проспекта, както и от друга страна отговорността, когато се продават ценните книжа от посредници, а не от емитента. По отношение на праговете, тук има драматична промяна, но компромисът е сте постигнат и а, социалистите и демократите покрепят това. Дефиницията за квалифицирания инвеститор, както и търгуване с трета страна. Мисля, че решението свързан с участието на служителите при изкупуването на дялове, също е добре. А делегираните акто, делегирането и актовете за изпълнение. Това също е много важен факт е, е, и движение в правилната посока. Мисля, че това решение е всъщност един жалон по отношение постигането на желанието за този продукт. И а, наистина директивата за а, проспекта е онова, което всъщност е, мисля е, можем да приветстваме, а не както съвета каза инициативата за пакетите инвеститорски продукти на древно. Е, поддържаме компромиса и очакваме утре в гласуването да подкрепим и на първо гласуване. Благодаря. Господин Шмидт е следващия доклад, оратор за либералите. Благодаря, господин председател, господин комисар. Вследствие на финансовата криза е необходимо по-добро регулиране на финансовите пазари, да знаем какво става на тези пазари. Важното е също да имаме едни уравновесени пазари и един балансиран подход. Няма да подобрем, да, подоб, да подобриме положението в Европа, ако нямаме балансиран регламент. Благодаря на Клинц за това, че той не навлиза в подробности и че поставя акцента на правната ам, сигурност, както и на упростяването на, процедури, на административните процедури за малките и средни предприятия. Господин Клинц е, и на моята група е доволна от свършената работа. Необходимо е непременно да, бъдат облегч... да бъде облегчено административното бреме за малките и средни предприятия, като същевременно обаче се запазат гаранциите. Тук бех, беха спом, бяха споме, споменати и праговете за а, новоеметираните ценни книжа. По този начин ми се струва, че ще успеем да създадем един функциониращ вътрешен пазар. Трябва обаче непременно да се прилагат а, праговете за малки и средни предприятия, кога и е необходимо да се емитират, да се е, публикуват е, проспекти. Също, що се отнася до трети страни, също трябва да се е, прилагат прагове относно проспектите и съдържанието на ценните книжа. Както каза моята колега от НП, и аз искам да благодаря на Клинц за този доклад. Е, по този начин ние ще облегчиме е, условията за функциониране на малки и средни предприятия в Европа. Госпожа Форд от името на консерваторите. Благодаря. Зная, че това всъщност наистина не е един от най-водещите в заглавията доклад, а трябва да бъде така, защото е от изключително голямо значение, защото гарантира достъпа до капитала на европейските дружества, а това е изключително важно за потенциала на Европа за бъдещ економически ръст. Наистина, удоволствие беше да работя с а, а, докладчиците в сянка, но особено под ръководството на господин Клинц. Направи се преоценка на съвета, позицията и на предложението на комисията и мисля, че в крайна сметка доклада е наистина много добър вариант за подкрепа на инвеститорите и подобряване на капиталовите пазари в Европа. Наистина е необходимо да има правна сигурност и има ясна, ясен въпрос по отношение на проспекта. Трябва и при турките също така предоставяне на информация. Изключително се радвам по отношение режима за оповестяване и правата, и правата препродажбата на дребно. Също така когато става въпрос за един а, колеблив пазар, изключително важно е да разполагаме с подобни а, лостове инструменти. Очаквам с интерес следващия анализ, е, когато разглеждаме по-късно директивата. Както казах, това е пример за конкретна мярка, която ще подобре средата за предприемачеството в Европа и инвестиция представлява в нашето бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожо Форд. А сега господин е, Гарсио Махао има думата. Muchas gracias, señor presidente. Благодаря, господин председател. Добре дошъл след нас, господин комисар. Знаеме няколко, няколко неща. Първо, тази криза е като един е, мутирал вирус, която постепенно започна от финансова криза и завършва като криза на суверенния дълг, а може би ще се превърне в нещо друго. Тази криза струва много скъпо. 3 милиарда и половина са похарчени до сега, 305 милиарда, извинете, т.е. една трета от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Тази криза също така се дължи на липса на прозрачност, както на пазарите, така и на положението, економическото положение в различните страни. Само в Съединените щати между 2000-та и 2006-та година активите се умножиха по 4 на основата на ипотеки. И на, и на практика банките не, не знаеха какви продукти точно продават и предлагат. От друга страна, ние знаеме, че нашите ангажименти, наши, нашите е, обещания останаха на думи и не се превърнаха в дела. А знаеме, че за преорганизирането на економиката трябва има важни, е, няколко важни елемента. Трябва да има надзорен орган, който да извършва надзора в Европа, да разполагаме с необходимата методология, за да е, прекъснем действието на мутиращия вирус и да избегнем последиците за съгражданите ни. Така че господин комисар трябва много да, да, внимава, да, да, да внимавате и да бъдете много смел, за да не бъдем изненадани от нова криза. О, о, кирил Шкуташ, я на лепто. Господин Куташ, благодаря, госпожо председател. Микрофон. Да се премахне задължение за задължителна декларация за по-малките дружества ще позволи да се економизира 173 милиона евро. Не трябва да забравяме, че малките и средни предприятия са двигателя на европейската економика. Благодарение на тях бяха създадени 9,4 милиона работни места от 2002 до 2008 година. Над 4 е, милиона граждани работят в е, тези малки средни предприятия. За това трябва да се намалят административните тежести нова европейски орган за ценни книжа и пазари трябва да гарантира координацията между държавите членки. Това въжи и за проспект. А, господин Каз. Благодаря. Много турбуленция наблюдаваме в европейските пазари през последните години и много претърпяха големи загуби. Трябва да гарантираме инвеститорите, особено на дребно, да получават адекватна защита от Европейския съюз. Европе инвеститорите трябва да получават необходимата информация, да, за да взимат информирано своето решение. Освен това, е, това ще направи европейския пазар по-сигурен и ще привлече сериозни инвеститори. Директивата относно проспекта е, създава е, стандарти в целия, целия Европейски съюз. Също така техническите параметри трябва да бъдат е, анализирани. Също времено, е, разбира се, стандартите трябва да останат е, съотносими и значими. Броя на задълженията, към които трябва да отговарят дружествата, трябва да бъдат премахнати и наистина, когато а, има ненужна тежест върху дружеството, тя трябва да бъде избегната. А, Отделните държави членки също ще имат, разбира се, полза от всичко това, защото ще се стимулират секторите. Искам също така накрая да поздравя господин Клин за отличната работа и докладчиците в сянка. Вярвам, че този балан, този доклад е добре балансиран. Благодаря. Благодаря, господин Каза. Госпожа Асая има думата. Госпожо председател, господин комисар, доклада за измененията на директивата е добър според мен. Намалява се административната тежест и е, докладчика и докладчиците в сянка са свършили хубава работа. Мисля, че закрилата защитата на инвеститорите винаги трябва да се има предвид. Правната сигурност се увеличава по този начин и правната, правното основание също се намалява, ограничава. А сега проспектът трябва така да бъде формулиран, че да се избегнат противоречия. М- убеден съм, че Единният подход в структурата на проспекта трябва да се приветства, защото така е по-четивен. Предложила съм изменение, което е насочено към равнопоставено отношение към всички инвеститори – не винаги малките инвеститори имат е, такава информация, с каквато разполагат големите и аз отново ще отстоявам и в бъдеще тази позиция. Директивата има важна цел, а именно инвеститора трябва да бъде в състояние да взима решение възоснова на ясна налична информация. Обедена съм, че изменената и променената директива ще даде своя принос е, в движението ни в правилна посока. Председателката, благодаря госпожа Асая. А сега започваме процедурата спонтанни изказвания. Трима души са поискали думата. Много ви моля, спазвайте ограничението във времето. Една минута. Госпожа... Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала да поздравя господин Клинц за извършената работа и по повод решението на комисията да упрости процедурите за малки и средни процедури в предприятия един единен паспорт, който е реги, реги, регистриран и който да е валиден на всички европейски пазари. Това е правилният подход. За да се намали бюрократичното бреме, е необходимо да имаме обща правна рамка относно осведомлението на е, което ще бъде изпратено на страната Домакин. Същевременно по този начин ще може да се намалят и разходите, които е, са е, ненужни до 25% и в крайна сметка и в крайна, в крайна е, и накрая искам да кажа, че новите мерки ще е, защитат е, инвеститорите, пък като по този начин ще могат да оценят риска преди да направят самата инвестиция. Благодаря, госпожа а, Басеско. Следващо. Господин Обермайер, благодаря, госпожо председател. Много е важно да се реши въпроса с отговорността за повече прозрачност и най-вече отговорността на инвеститорите. В случай на емисия трябва много ясно да се знае кой отговаря за актуалността на предоставената информация. Ако искаме да защитим потребителите, трябва да има надежна информация за ценните книжа, които се пускат на пазара, за да може всеки купувач да вземе информирано решение. Много важно е да се уреди гражданската отговорност на емитентите която да сравнява на тази на инвеститорите. Особено в период на криза е важно да се гарантира прозрачността на пазара на ценни книжа, за да се върне доверието на инвеститорите. Благодаря, госпожа Вертман. Госпожо председател, колеги, проспекта всъщност урежда одобряването на пускането на ценни книжа на пазара. Това е нещо като паспорт. По отношение на прозрачността, правилата за подаване на информация са много важни. Факта, че се облегчава процедурата, ще улесни инвеститорите. Благодаря ви много, бяхте много кратка. Господин Бърне, имате думата да отговорите. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на всички изказали се за допълненията, за препоръките и одобрението. Текста, който ще гласувате, е един динамичен текст, компромисен текст, който не може да вземе предвид всички предложения, но същевременно струва ми се, че комисията по правните въпроси и другите парламентарни комисии могат да бъдат доволни, тъй като текста беше много подобрен, документа беше много подобрен усъвършенстван и подобрен в процеса на преговорите. Е, много от вашите предложения и на предложенията на колегите ви от Комисията по парич, економически и парични въпроси са взети предвид относно е, ключовите информации, които трябва да бъдат е, включени в проспекта или режима при отдаване на акции на трудещите се в предприятията. Господин Фейо спомена конфликта между защитата на инвеститорите и нуждите на малките и средните предприятия. Искам да ви кажа, че ще има пропорционален, разумен проспект за малките и средни предприятия. Това е един, това е един, един специфичен подход, който ще предприемеме за малките и средни предприятия на ниво 2, като същевременно ще осигуриме защитата на инвеститорите. Е, преди малко госпожа Ас... Асая също спомена един проблем относно квалифицираните инвеститори и другите. В директивата се прави разлика между тези две групи и се предвиждат мерки за защита на е, отделните лица. Дами и господа, комисията може да приеме всички изменения и както казаха господин Клинц и представители на другите политически групи, това е един добър компромис и сме убедени, че тази директива ще бъде крачка напред в, по пътя за защита на инвеститорите, е, ще, ще облегчи административното бреме и същевременно ще допринесе за по-доброто функциониране на капиталовите пазари в Европа. Отвъд е, този текст, който сам по себе си е напредък, е, той се вписва в един много по-широк контекст и това се извършва от господин Клинц и неговите колеги за по-добра прозрачност. Преразглеждането и, по, и, и по-специално мерките и задълженията на, емитент, на емитентите, надзора. са е, проблеми, по които работи господин Гарсия Маркало с неговите, и неговите колеги. Както казах, този документ е, е крачка напред и се, се надявам, че и, за бъде, и в бъдеще ще намериме така динамични ми с съвета по документи, по които работиме в момента, с, с цел изработването на големия европейски проект за надзор. Имаме нужда от този документ за неговото изграждане, както и други документи, свързани с прозрачността и контрола. Това са все уроци и равносметка, която трябва да направиме след кризата. Сега господин Клинц, но тъй като той изчерпа а, цялото си време, ви давам само половин минута и евентуално ще ви дам и още една минута. Съвсем накратко, само няколко думи. Благодаря на комисаря, благодаря на колегите. Благодаря. Наистина, сътрудничеството ни даде възможност да, да стигнем до споразумение по някои цели, що се отнася до достъп е, до капитала на малките и средни предприятия, защита на инвестицията е, и също така закрила на вътрешния европейски пазар. Сега вече имате един обновен текст по отношение на директивата за проспекта. Е, има връзка между тази директива, директивата за прозрачността и злоупотребите на пазара. А, така че, а, когато говорим за вътрешния пазар, ще можем да видим а, и други държави членки, които да имитират ценни книжа. А, благодаря, спирам до тук. А, председателката, благодаря ви много. По този начин приключваме с този дебат. Утре гласуваме. И така стигаме до следващата точка от дневния ред. Устни въпроси към съвета и комисията по отношение